Good morning, everybody. Can we start now? Uh, first of all, um, Първо да приемем проекта за дневен ред с измененията. Преминавам към втора точка. Това са нашите заседания от май месец и техните протоколи. Имате ги пред себе си. Eh, Имаме превод на френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, чешки, унгарски, полски, словашки и български. Срещата се предава по интернет. Що се отнася до решението на координаторите от 20 юни? Изпратили сме на всички членове на 23 ти заседанията, всички възражения, трябваше да бъдат подадени до 28 юни. господин Малтезе имаше възражение, ние го включихме в точка разни и всички бяха информирани на 1 юли за това. Исках просто да изчистя този въпрос. И сега можем да преминем към гласуване. Имаме един важен доклад за Европейската стратегия за младите хора до 15-та година. Докладчик е, е колегата Бокшкор. 19 април беше подадено, 25 април беше крайния срок за измененията. Имахме 224 изменения, 16 компромиса и становища от Емпл и Конт. 32 изменения от Емпъл и 19 от Конт. Искам да попитам докладчицата дали иска нещо да каже, ако не, минаваме към гласуване. И така, благодаря на докладчите в Сянка и на секретарията. Започваме с гласуването. Изменение 49. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 47. За, против, въздържали се, отхвърля се. 48. За, против, въздържали се, приема се. 50. За, против, въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. 15 non è la scheda? I wait. Нямате карта, добре. Ще чакаме. Идва. Можете да гласувате останалите. Everybody voted? Okay. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се, тъй като има равни гласове за и против. Компромис 5 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. МПО 7 за, против, въздържали се, електронна проверка. Режим на гласуване. Closed. Прекратете гласуването. Отхвърля се също. 57. За, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но отново електронна проверка. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 1 за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 2 Моля, гласувайте по МПЛ 1 електронно. Край на гласуването. Приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 3 за, против, въздържали се. Извинете, гласувайте по МПЛ 3. Close the vote. Край на гласуването. Adopted. Приема се. Трябва да ми вярвате.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 против, въздържали се, приема се. МПЛ 9 за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Моля гласувайте. 9, МПЛ 9. По 9, МПЛ 9. Uh, closed. Край на гласуването. Приема се. 113 и 117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 За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 147. За. Против. Въздържали се. Приема се. 149. За. Против. Въздържали се. Приема се. 150 на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. 151. За. За. Против. Въздържали се. Приема се. Емпъл 10. Искате ли проверка? МПЛ 10 за, против, за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 19 за, против, въздържали се, приема се. 153. Разделно гласуване, поискане на АЛДЕ, първа част за,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 Проверка. 171. скузате, сори. 168. 168. Моля, гласувайте. Close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Извинете. 170. За. Против. Въздържали се. Проверка. Vote. Close. Край на гласуването. Приема се. Конт 1 за. Против въздържали се. Приема се. Кон 2 за. Против въздържали се. Приема се. Кон 3 за. Против въздържали се. Приема се. Кон 4 за. Против въздържали се. Приема се. Кон 7 за. Против въздържали се. Приема се. Конт 8 за. Против въздържали се. Приема се. Електронна проверка. Гласуваме по конт 8. Close the vote. Край на гласуването. Приема се кон 9. За. За. Против. Въздържали се. Проверка. Кон 9. Close the vote. Край на гласуването. Приема се кон 10 за, против, въздържали се, приема се. Кон 11 за, против, въздържали се, приема се. 172 изменение за, против, за, за, против, въздържали се, приема се. 173 за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, против, въздържали се, отхвърля се, 175 за, против, въздържали се, приема се, 176 за, против, въздържали се, отхвърля се, 177 за, против, въздържали се, приема се, разделно гласуване по 178, поискано от АЛДЕ, първа част, за, против, въздържали се, отхвърля се, втора част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Конт 5 за, против, въздържали се, приема се. Конт 6 за, против, въздържали се, приема се. Емпл 21 за, против, въздържали се, приема се. конт 12 за, против, въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. 187 за, against, abstention, против, въздържали се, приема се. МП 12. Проверка. Моля, гласувайте тогава по 187. Close the vote. Край на гласуването. Rejected. Отхвърля се с два гласа разлика. М по 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. М по 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. М по 18 за. За. Против. Въздържали се. Приема се. 22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 против, въздържали се, приема се. 188 за, против, въздържали се, отхвърля се. 189 за, против, въздържали се, приема се. 190 за, против, въздържали се, приема се. 191 за, против, въздържали се, приема се. Конт 14 за, против, въздържали се, приема се. Конт 15 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте по конт 15. Край на гласуването. Приема се. Конт 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. Конт 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. Код 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 192 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Докладчик 193 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 194 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 201 на докладчика за. Против въздържали се приема се. 202 за. Против въздържали се приема се. Компромисно изменение 15 за. Против въздържали се приема се. МПО 25 за. Против. Въздържали се приема се. МПО 28 за против, въздържали се, приема се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте по МК 28. Край на гласуването. Приема се 209 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 16 на докладчика за. Против, въздържали се, приема се. 216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 по 218. Край на гласуването. Отхвърля се. 221 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. 221. Край на гласуването. Отхвърля се. 223 на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. 222. И така. 222 защото 224 отпада. 222. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 9. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15. За, против, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. И изменение 20. За, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, може би се отхвърля, но нека да направим електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. С равен брой гласове за и против 23. За. Против въздържали се. Приема се 24. За. Против. Въздържали се. Приема се 25. За. Против. Въздържали се. Нека да направим електронна проверка по 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 42 отпада. 26. На две части, поискани от АЛДЕ по първата за. Против, въздържали се. Нека да направим проверка. По първата част на 26-то изменение. Край на гласуването. Приема се. По втората. За, против, въздържали се, приема се. 27. За. Против. Въздържали се. Може би се приема, но нека да направим проверка. Май се приема. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 34 на следващата страница. За, против, въздържали се, приема се. Основно изменение 2. 35. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте по устно изменение 2. Край на гласуването.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 Гласуваха ли всички? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 22 гласа за, 6 гласа против и 1 въздържал се. Докладът е одобрен. Поздравление за докладчика. Благодаря на всички докладчици в сянка и на секретарията за помощта. Сега, преминаваме към следващия доклад, по който трябва да гласуваме, изготвен от Петра Камереверт. По въпросите свързани за достъпността, която е много важна за продуктите и услугите. Проектът за доклад бе представен на 30 май. Измененията трябваше да се подадат до 17 юни. 63 изменения са подадени. Не знам дали докладчицата иска да вземе думата в началото и след това ще продължим. Э, Може би съвсем накратко да кажа е, нещо, тъй като в последните дни имаше известно вълнение около това становище. Съвсем ясно искам да кажа, че с, е, не става дума тук за по-малко достъп до аудиовизуално съдържание, а напротив за повече достъп до аудиовизуално съдържание. Е, и то в, е, с един е, конкретизиран подход е, за всеки отделен сектор. Забине Ферхайн и е, аз е, е, сме решени тук да засилим това приложно поле. Е, има определено така пред, предлагане от страна на частния сектор и да седнем заедно с а, е, а, е, достъпа за хора с увреждания и да а, е, с а, представители на този, а, тази група и да търсим мнозинство. А, надявам се, че ще се приеме нашето предложение ако а, излезем с а, предложение, трябва да сме сигурни, че а, акта за достъп, достъпност ще мине през съвета. А, във всички случаи директивата за услугите е, по-близо, е, по-бързо ще постигне целта за, за е, достъпа на хората с увреждания до аудиовизуално съдържание, отколкото това може да се постигне с доклада, по който ние работим. Благодаря. Благодаря ви за това, което казахте, защото мисля, че всички и слушахме заинтересованите страни, срещнахме се с тях, те наистина искат да има един по-органичен подход към темата. Също така смятам... Да, заповядайте. А, може би първо ще дам думата на Джули Уорд. Um, Много от колегите получиха доста съобщения от организации, е, защитаващи хората с увреждания. И има колеги от е, парламента, които не са в нашата комисия, но се обръщат към нас. Е, за мен е доста трудно да гласуваме по този въпрос. Съжалявам, не трябва да има дебат в началото на гласуването. Чисто и просто искахме да дам думата, да дам думата на докладчицата да каже нещо за доклада. Дебатите вече се проведаха, няма смисъл дебат. Много ви моля, съвсем кратко. Предлагам да отложим гласуването, тъй като не мисля, че въпросите, които засягат общността е, на хората с увреждания, са достатъчно добре разрешени. А, имаме нужда а, от тяхната подкрепа. Не съм убедена, че нещата стоят достатъчно добре в момента. Това е въпрос към докладчика, предполагам, но мога да предположа, че тя би казала, че много сме се борили по тази тема и че много информация се подаде, много гъста бе е, и информацията, и обменът, и аз участвах, и слушах всички хора, които искаха да се обърнат към мен. Давам думата на докладчицата, ако тя мисли нещо да каже по това искане, но аз лично мисля, че можем да гласуваме. Обръщам се към Петра и Сабин. Äh, От е, името на НП е, ние смятаме, че трябва да се е, отложи гласуването много разговори водихме и с е, различни издружения на хората с увреждания по този въпрос, е, с докладчицата в Сянка. Е, говорихме и обсъждахме нещата заедно с директивата за достъпа до публичните сайтове акта за достъп до аудиовизуалните медии е, е, е единствената възможност да постигнем нещо бързо е, и да направим нещо, да действаме енергично в полза на хората с увреждания. Е, в вида, е, в който този акт обаче е предложен от е, комисията, той няма да мине през съвета и би трябвало да действаме, да представим добри примери Мисля, че е, големия шанс да се придвижим напред, е, е, както каза Петра, е само по този начин. Обменени са вече аргументи, опасения, че не сме си свършили работата. Аз лично работих достатъчно в тази сфера. Вече сме одобрили проект съдневен дневен ред. Знам, че е важна темата, затова благодаря, че всички говорите ясно и често, но аз трябва да кажа само две неща. Първото нещо е, че директивата за аудиовизуалните услуги би трябвало да пристигне преди акта за достъпност. Много на сериозно, разбира се, гледам всичко. Знам, че и докладчите сянка, и самите докладчици биха искали да поемат тази задача да се срещнете с заинтересовани страни отново, важни хора, които са важни и за нас, когато говорите за конкретните е, членове на директивата. Искането, което е дошло е в тази директива за аудиовизуалните услуги да остане този член, който отговаря за тях, защото ще би било странно, за да помогнем на достъпността вероятността да махнем споменаването и възможността за мониторинг на ефикасността на достъпността, а това вече си е предвидено в директивата и не може да се махне това. Нито искаме да го намаляваме, нито да го махнем. За разлика от акта за достъпност, от това, което видях, в рамките на директивата за аудиовизуалните и медийни услуги всички държави членки имат съответни органи, които верифицират съответствието. Това е много важно. Разбира се, че Комисията по култура и отделните членове в момента, в който този акт за достъпно започне да се обсъжда и ако видим, разбира се, че има въпроси, които трябва да бъдат допълнени, ние ще предложим изменения към този акт, но тъй или иначе искаме да подсилим, а не да намалим. Специфичен е сектора на аудиовизуалните услуги, това трябва да бъде записано, аз така тълкувам и това, което казахте като безпокойство и това, което ви се каза като гаранция. Така че спокойно може да гласуваме. Нека да гласуваме. 1. Е, е, и така, член първи, изменение 36. За. Заповядайте. Само една минута, ма. Съвсем накратко. Един кратък коментар. Изслушах всички, не познавам всички членове на комисията, но тази въпрос е много важен и искам да направя един кратък коментар. Разговарях с представители и на бизнеса и на неправителствените организации, защитаващи хората с увреждания, както и Европейския форум на хората с увреждания. И така, както виждам аз нещата, не би било разумно да се занимаем с достъпността. Тук имаме акт за достъпност на европейско равнище – трябва да се включи достъпност и що се отнася до аудиовизуалните услуги, защото при тях става дума за всяка информация, която се предава в докато, докато услугите са в отделен текст аудиовизуалните услуги са в отделен текст. Ето, например, ако има залиша, заличаване на някои текстовете за телевизията, а е ясно, че телевизията трябва да стане напълно достъпна. Е, да има, да кажем, субтитри за но много често, когато говорим за директивата за услугите, аудиовизуалните услуги, там няма задължителни субтитри. А хората с увреждания трябва да е, получат подкрепа на правото си на пълен достъп към всичко във всички области. Направих изключение, много се извинявам, дадах възможност за специално изказване, високо ценя колегата Стивен, и нейното присъствие в дебата, защото тя играе много важна роля и затова исках да й дам думата. Искам обаче само да кажа от името на всички мисли и след това ще гласуваме, че точно защото ние смятаме, че трябва да бъдем по-взискателни и да обърнем повече внимание на специфичността на аудиовизуалния свят – Та по тази причина искаме да бъде отново включено това. Поискаха го и двамата докладчици. В директивата за аудиовизуалните услуги този член а, преди го нямаше. Така че това показва, че ние искаме да подсилим нещата. И за това и вие говорете с докладчиците, за да може по подходящ начин и взискателен начин да се запишат тези разпоредби в този член на директивата. На второ място, Разбира се, че трябва да има хоризонтално, хоризонтална разпоредба. Но исках да кажа, че що се отнася до аудиовизуалните услуги, това трябва да бъде записано вътре в директивата. Иначе голямата част от нас са съгласни. Аз съм била и докладчик за хората с увреждане, изказвала съм се в пленарната зала, така че бъдете сигурна. Всичко ще има и жестомичен превод, и субтитри, и всичко това ще го запишем в конкретния член. И сме отворени, разбира се, към допълнителни предложения, които ще подсилят достъпността на аудиовизуалните услуги. Това е нещо различно от този акт за а, достъпност. Спирам до тук дебата, много съм щедра, не трябваше да има въобще дебат, но тъй като е важна темата и не исках да а, не давам думата. Така че стигаме до гласуване. I put in vote 30... Гласуваме 36-то изменение за. Против. Въздържали се. Нека да повторим за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 1 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 2 на докладчика за против, въздържали се, приема се. 3 на докладчика и 38, те са еднакви, за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Изменение 4 за против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 и 42 еднакви са те. За, против, въздържали се, приемат се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 8 на докладчика за,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 против, въздържали се, отхвърля се. 10 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 за. 11 и 72. Те са еднакви за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 12 на следващата страница. На докладчика за. Против въздържали се, приема се. 13 изменение за, против, въздържали се, приема се. 14 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 15 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение по 23 за,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 Докладът е прият. Поздравления на Петра Камереверт и на докладчиците в Сянка. Благодаря и на цялата комисия и на секретарията. Ah, Моля да останете late for the presidency. Е, the ministers are coming are already. Закъсняваме малко. Министрите са тук. Бих искала да ги приветствам. Добре дошли.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 Noi abbiamo, I will speak in, in, in Italian, uh, so you can... Ще говоря на италиански, може да си сложите слушалките. Okay, you have your proper language inside, because we have the translation in many languages. Uh, да, имаме превод на няколко езика, така че освен това ще се предава по интернет uh, нашия разговор. Uh, много се радвам, че сте тук. Добре дошли при нас. Добре дошли на полското председателство, казва председателката и на двамата министри, господин Марек Мадарич, министър на културата и господин Плавчан, министър на образованието, науката и спорта. Зная, че вече имаше едно, една среща в Комисията по научни изследвания и с удоволствие ще ви дам думата. А, ще кажа само няколко думи, тъй като закъсняваме. Това е вашето първо председателство, така че двойни поздравления. Словашкото председателство ще може да усети исканията на парламента, на Министерство, на Комисията по култура, извинете, тъй като председателството ви е наистина в много сложен момент, в критичен момент от живота на Европейския съюз, след Брексит и след всичко това, което се свърши, случи, извинете, с хуманитарните проблеми, рестартирането на развитието на растежа. Но днес най-вече и много се надявам да разчитам на вас в съвета по един много ясен начин, тъй като имаме нужда, та днес е много важно да не бъдем глухи към изискванията на образованието и искането за образование и култура. Трябва конкретно да бъде видяно това. Културата и образованието на политиката. Имаме нова програма на Европейската комисия трябва да се преосмислят приоритетите, та нещата там са изключително важни. И нито сигурността, нито миграцията, нито външната политика, нито политиката на сътрудничество, нито политиката на развитието няма да бъдат успешни, ако няма образование, ако няма национални системи за образование и в европейско пространство за култура и образование творческата индустрия, наследството, важните директиви, които обсъждаме за аудиовизуалната услуга, както и културната дипломация. Това са новите оси, които се отвориха. Смятам, че трябва да ни подкрепите и в, по отношение на бюджета, тъй като бюджет за 2017 година много ни притеснява за нашите програми и затова ви молим за ясна подкрепа. В този момент давам думата веднага на министра на културата Марек Мадярич, той ще говори за 10 на 12 минути, ще каже нещо за програмата на Словашкото председателство. И след това мина министра на образованието на Словакия. След това ще дам думата на координаторите на групите и след това на депутатите, които искат думата. Истро е, Мадарич. Да, думата на господин Мадерич. Мадам uh, Чер, dear guests. Благодаря, госпожо председател. Е, скъпи гости, позволете да говорим на словашки, един от официалните езици на Европейския съюз. Госпожо председател, уважаеми депутати, дами и господа, за мен е чест е, да говоря пред вас днес на това заседание на Комисията по култура и образование. За първ път в историята всъщност се обръщам към вас от името на съвета на Европейски съюз, като председател на съвета на Европейски съюз. Директивата за аудиовизуалните услуги е една, един от основните ни приоритети. Аз наистина оценявам факта, че комисията е, и слуша призива и на съвета на Европейския парламент и отговори на, на, е, и се вмести в е, доста краткия срок, който беше предложен до май тази година. Малко след това имахме възможност заедно с други министри, други колеги в Европейския съюз за първ път да обсъдим тази важна тема в съвета по въпроси на образованието, младеща и спорта. Както знаете, аудиовизуалната директива всъщност претърпя сериозни промени в резултат на цифровата революция. Нови актьори влязаха, навлязаха на пазара, промени се изцяло пейзажа. Традиционните предлагащи услуги, като теле, радиоразпрескателните дружества, трябва, компании трябваше да се адаптират към тези промени. Е, в резултат на това зрителите получиха огромен избор, е, имаха възможност за огромен избор на съдържание. Е, аудиовизуални медийни услуги при поискване и традиционните е, услуги е, се конкурират за една и съща публика, макар че понякога правилата, които ги управляват, са различни. Различията между тези услуги все повече се размиват, границите между тях се размиват телевизионните зрители често не правят разлика между услугите, които се, им се предлагат на един и същ, от един и същ екран и не виждат причина за е, различната степен на защита на съдържанието. Е, тук възниква въпроса как съвременната аудиовигална рамка, каква е съвременната рамка, преди на това, че последните изменения бяха направени преди 10 години. Аз по това, по това време имах честа да е, работя в тази област също. Е, тъй като междувременно индустрията претърпя сериозни промени, на съвета бе изтъкнато именно в заключението на съвета, прияти е, по време на италианското председателство, бе изтъкната необходимостта от това, именно в края на 14 година. В тези изключения министрите поискаха от комисията да внесе навременно предложение за преразглеждане на директивата. Същите заключения изброяваха и областите, които според заключението на съвета трябва да получат особено внимание и аз се радвам да видя, че работата темите, по които работим, бяха включени там. Тази комисия е свършила чудесна работа в това отношение, особено по е, връзка с цифрови пазари и директивата. В това отношение бих искал да се спра на европейския, доклада до Европейския парламент през декември миналата година, където Комисията по култура е, участва много активно в изготвянето на този доклад. Смятам, че е, този въпрос е много важен за бъдещето. Словашкото председателство е, е готово да гарантира закрилата на непълнолетни и малолетни, тъй като те са една от най-големите, е, най-големата, многобройната публика, когато става дума за нови услуги, но те са и най-уязвимата група. Според мен, е, преработената директива трябва да доведе до една по-ефективна защита на, на непълнолетните, независимо от е, услугите, които се предлагат. Е, това ни накара да решим да, и да насрочим е, една конференция на председателството под надслов е, защита на непълнолетните като една от основните теми при преразглеждане на директивата. Тази конференция ще се проведе на 15-16 септември 16 година в Братислава. Словашкото председателство е решено да напредне максимално в е, преговорите по е, директивата. Този месец вече започваме обсъждане по проекта директивата на е, ниво аудио, групата по аудиовизуални въпроси и след лятата вакансия ще продължим. Очакваме да си взаимодействаме е, тясно с комисията, която има и опит, е, дългогодишен опит в тази област. Същото тясно сътрудничество имаме с партньорите от Малтийското председателство, за да е гладък прехода по, в работата по директивата между отделните председателства. Предвид е, сложността на предстоящите преговори, възнамеряваме да внесем доклад за напредъка на Ноемврийския съвет по образование за образование, младеж и е, е, спорт. Друг приоритет в нашия списък е предложението на Европейския парламент и съвет е да обявим 2018 година е, Европейска година на културното наследство да благодаря преди всичко на Европейския парламент за усилията е, и подкрепата на тази инициатива заедно с съвета. За нас е чест да започнем е, да работим по това предложение, по тази инициатива още е, по време на нашето председателство. Общото културно наследство за Словакия е важна част от е, усилията да освежим, да подновим усещането и съзнаването на европейците за техните ценно, тяхната ценностна система в момент на етап на големи социални и економически предизвикателства. Смятаме, че инвестиране, инвестициите в е, културното наследство е, са печелившо е, начинание и много бързо е, може да бъдат възвърнати инвестициите, между прочим. Определението на 18 та за такава година Сочи говори за огромното значение на тази тема за Европа тази инициатива конкретно ще е, се спре на три въпроса – културното разнообразие, демографските промени и устойчивостта. Това са трите аспекта на е, проблема. В един по-широк е, план ще се обърне особено внимание на културното разнообразие и възможността за междукултурен диалог – е, с ударение върху регионалната и националната е, гледна точка е, към културното наследство обявяването на тази година за година на културното наследство говори за големия потенциал на тази тема, пък и ще даде възможност за много мероприятия, много прояви, които ще засилят европейското усещане между прочим, 2018 година обявява 100 години от края на Първата световна война и раждането на нова Европа, както и 100 години от края на 30 годишната война. И мира, Весфалския мир, който сложи край на войната 68 ние възнамеряваме да си задействаме с другите комисии в парламента и по-конкретно вашата по този въпрос. Комисията ще публикува текста на предложението и е, когато е готово, ние ще е, придвижим преговорите на, е, в съвета. Последният е, важен приоритет в областта на културата е стратегията на международните културни отношения. Културата играе все по-важна роля в международните отношения на Европейския съюз. Словашкото председателство наистина приветства съобщението на комисията и на Върховния представител за външни въпроси и сигурност за Европейската стратегия по международни културни отношения. Председателството смята, че това е ценен принос към процеса на, на осмислене мястото на културата и значимостта и в отношенията между държавите е, Особено ударение се поставя на това в работния план за 2018. Радваме се, че тази стратегия отчита критериите и принципите, които съвета е формулирал преди в заключението си, да кажем, от ноември 15 година за ролята на културата в външните отношения на ЕС предвид значението на международните културни отношения е, словашкото председателство възнамерява да организира политическа дискусия на министрите на културата на, на европейските министри през ноември в, в рамките на е, съвета е, по образование, наука и спорт. Благодаря, госпожо председател, дами и господа, за вашето внимание. Очаквам дискусията ни. Благодаря, господин министр, за това, че ни представиха приоритетите. Те до голяма степен съвпадат с нашите. Така че се надявам, че добре ще работим заедно. А сега ще дам думата на министър Плавчан. Плавчан, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми депутати, дами и господа, благодаря, че ми давате думата. Благодаря ви за е, гостоприемството в парламента. За мен е чест, е, че имам възможност да ви представя програмата и приоритети на Словашкото председателство на съвета по въпросите на образованието, младеща и спорта. предвид собствената си национална програма насърчаване и развитие на талантите и уменията е основна тема. Бъдещето ни зависи от гражданите. Ето защо е отрешаващо значение в днешното динамично общество да инвестираме достатъчно в развитие на човешкия капитал. Словашкото председателство смята, че подпомагане на таланта е, е, има, дава възможност за е, увеличаване, засилване конкурентоспособността и дава възможност за реализация на личността. Без съмнение таланта е двигател на новаторството и на растежа, разбира се приоритети на председателството в областта на образованието са свързани с стратегическите инициативи и програмата за нови умения в Европа. Именно в тези рамки ще се опитваме да насърчаваме уменията, които са необходими не само за по-добра възможности на пазара на труда, е, мобилност и конкурентоспособност, но и за създаване на уменията, които са нужни човек да участва в обществото като пълноценен гражданин. Е, преговаряйки по препоръките на съвета за гаранции за уменията, ние ще се опитаме да засилим, е, да увеличим нивото на образование на, на е, възрастни хора, включително в цифровата сфера и трансверсални умения. Ударението ще бъде върху подобряване на квалификациите, което включва познания, умения и компетентности, които са необходими от всеки гражданин на ЕС. И накрая, но не на последно място, ще е, работим по програмата за модернизация на висшето образование и цифровите умения. Политическия дебат е, е, на министрите за ноември 16 година, министрите на образованието, именно ще се фокусират върху насърчаване и развитие на, на талантите и уменията. Предотвратяване на радикализацията е основна част от борбата с екстремизма. Това изисква ефективно сътрудничество на Европейския съюз, включително образование, формално, неформално, което помага за развитието на граждански умения, засилва съзнанието и политическите нагласа на хората, като по този начин заостря вниманието на хората срещу риска от радикализация. Е, в тази област е, трябва да работим по-ефективно е, с всички държави членки и всички заинтересовани страни. След съобщението на Комисията за подпомагане на мерките за предотвратяване на радикализацията, които водят до екстремизъм, Слашко председателство ще предложи заключение на съвета, които ще подчертаят значението на едно интегриращо образование и необходимостта за по-тясно сътрудничество между отделните сектори и участници в това отношение. Заключенията ще се опита да отговорят на предложението на комисията относно е, едно интегриращо, включващо образование, развитието на граждански и социални умения, както и е, развитие и насърчаване на е, е, и е, възпитаване в европейските ценности чрез образованието с цел създаване на едни устойчиви общества, които могат да, да протегнат ръка и към младите хора и да ги включат. Ще работим по плана за действие за интегриране на граждани от трети страни във връзка с вълната от миграция. Това предложение включва различни инструменти в областта на образованието, младеща и спорта. През есента ще се проведе традиционната среща на генералните директори. Основната тема ще бъде модернизация на висшето образование с ударение върху приноса на висшето образование към регионално развитие и иновация ефективно е, е, политики и ефективно използване на ресурсите в образованието е, с оглед и изпълнението в държавите членки на Европейския, решението на Европейския алианс за стажовете и чиракуването, както и основната тема на, на Словашкото председателство ще бъде развитие на талантите и на 12-13 септември ще се проведе конференция на тази тема точно. Ще разгледаме е, възможностите за е, насърчаване на талантите във всички е, области на науката и образованието. Като ще погледнем на темата от три въпроса, от три гледни точки. Първо, е, интеграция, включване и подпомагане на таланта на всички деца, е, е, независимо от социално-економическото им положение. Втората, второто ударение ще бъде работа с така наречените отличници, което ще постави ударение върху методите на обучение, и третата тема е, е да се откриват таланти у всички, всички деца, и дори сред тези, които не са имали възможност да ги проявят все още. Ще огледаме темата талант от по-широк ъгъл с цел развитие на талантите и възможностите младите хора Работната среда за младите трябва да бъде привлекателна, модерна и да отразява нуждите и очакванията им. В противен случай ще е, видим е, дезин, е, липса на заинтересованост и е, ангажираност на младите хора. Промяна живота на младите хора изисква въвеждане на нови, е, е въвеждането им в е, новата он и офлайн е, среда Словашко ще, работи, е, ще е, започне работа по приемане на заключение на съвета за новите подходи в е, работата с младеща при развитие и потенциала на младите хора. Това са много актуални теми, но нямаме конкретни примери още и достатъчно информация за това как се решават тези въпроси в държавите членки. Освен политическите документи, заедно с следващото Малтийско председателство сме готови за практически обмен на опит между държавите членки. Петият е цикъл на структурирания диалог с младеща по, в рамките на председателството Трио Холандия, Словакия и Малта е под мотото е, готови за живота, готови за обществото, което е, отново е, препраща към необходимите умения и компетенции за успешно включване в живота. След процес на консултация, Европейската конференция за младеща ще се проведе в Кошице през октомври. Резултат от конференцията ще бъде под формата на препоръки, които ще се обсъдят на заседание на Младежкия съвет. Конференцията ще бъде последна от е, среща на генералните директори за младеща. Основната тема ще бъде развитие таланта на млади хора. На това заседание Европейската комисия възнамерява да започне дискусия по приоритетите на новата младежка стратегия на Европейския съюз за периода 19-27. Европейската комисия също ще представи констатациите на, и резултатите от е, средносрочната оценка на сегашната стратегия. Словашкото председателство възмява да започне дискусия по бъдещите приоритети и форми на младежка политика в Европейския съюз след 2018. Е, изпълнявайки задачата си, председателството е, смята да е, действа хоризонтално, да използва така наречения транссекторен подход, защото младежката политика не е само на дневния ред на министрите, които отговарят за младежта. Различни други сектори и политики значително влияят на качеството на живот на младите хора. Колкото до спорта, ще се е, съсредоточим върху положителните му аспекти. Ето защо заедно с е, съчетаната програма на председателското, обща програма на е, председателското трио, нашите приоритети ще бъдат спортна дипломация и образование в ценностите на спорта общия знаменател в, по отношение на спорта е развитие на човешкия ресурс програмата на работната група за спорт ще започне дискусии по актуални въпроси, като например оценка на изпълнението на втория работен план за спорта на Европейския съюз за периода от 14 до 17, както и подготовка на третия, подготвяне на третия план за следващия период. Тук аз виждам връзката между вашата, работата на вашата комисия, тъй като вие готвите доклад по цялостния подход към спорта политика, към добро управление, достъп и достъпност. Въздействието на, на развитието в спорта ще бъде основната тема на дискусиите на министрите на отговарящи за спорта на съответния съвет е, още, е, още през 2004 годината е, на Европейската година за образование чрез спорт бе поставен този, този въпрос. Следващата седмица в Братислава ще бъде проведена конференция на тема образование е, е, в и чрез спорта. Тя е, с участие на, от европейски държави членки, известни експерти от трети страни и олимпийски шампиони, известни спортисти. На тази конференция ще огледаме основните ни приоритети от гледна точка на, на правителството. Бих е, искал да спомена и въпроса с допинга. Е, смятам, че е нужно в борбата с допинга Европейския съюз да, е, да действа, да, да говори в, в, с един глас. Европейската по време на нашето председателство ще благодаря Европейската седмица на спорта. Ще имаме е, в Кошице е, официална церемония по откриването е, с официални гости. По този повод искам да ви кажа, че заседанието на съвета по въпроса на младеща и спорта ще се проведе на 21-22 ноември. Очаквам да работим е, ползотворно с всички вас и ви благодаря за вниманието. Е, благодаря ви много, благодаря госпожа, господа министри, благодаря за приоритетите, които дадахте на въпросите, е, свързани с политиката за младите, талантливите. Благодаря ви, че ме поканихте на седмицата на спорта. Колегата Такола работи по темата, ще излезе с доклад. Спорта е много важен, както и въпросите, свързани с интеграцията на хора от трети страни. Там трябва да намерим повече място за студенти, за преподаватели.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 много ви благодаря за вашето представене на случващото се през следващите 6 месеца. Искам да засегна едно от нещата, които казахте. Господин министр Мадярич, говорихте за директивата за АВМ услуги. Това е една от основните услуги и Казахте, че искате да се разработи позиция на съвета. Ние имахме един оживен дебат, както и гласуване по тази точка тази сутрин. Говорихме за достъпността, акта за достъпност и премахването на текстове от директивата за АВМ услугите, но от друга страна там такъв текст задължително трябва да има. Много е важна тази сфера. Нужни са специфични мерки в този а, сектор, тъй като хората с увреждания трябва да имат достъп до аудиовизуални и медийни услуги. И така стигам до въпроса, който искам да ви задам. Ще се съсредочите ли върху достъпност на това заседание и ще включите ли а, такива текстове в директивата за АВМ услугите? Говорихме за този акт, обсъдили сме го с Европейската комисия, искаме да видим дали и вие бихте ни подкрепили за това, какво мислите по въпроса. След това имаме нужда от един разумен подход, свързан с потребителите, младите хора и другите групи. Отново в тази директива за АВМ услугите. Нужни са равни условия за всички. Нужни са ясни услуги, които да се предлагат в тази сфера. За еразъм и спорта. През следващите 6 месеца господин Плавчан ще направим един общ преглед в комисията за настоящите програми. по време на вашето председателство ще търсите ли упростяване? Ще направите ли програмите по-достъпни за потенциалните им ползватели? Организирали сме много мероприятия, организирали сме изслушвания, изслушахме различни координатори на, проди... на проекти, образователни институции, координатори на проекти, пак казвам. Така че нещата понякога изглеждат доста сложни за тях – Имаме нужда от преразглеждане на програмите, за да ги опростим, особено за по-малките организации, които имат проекти. И накрая, какво мислите за програмата Европа за граждани? Е, там ресурсите бяха урязани с 25% по време на дискусиите по бюджета и особено след референдума в Великобритания, трябва да видим как Европа ще може да стига до своите граждани. Винаги сме искали тази програма да не бъде урязване. Хората в цяла Европа трябва да имат възможност да се виждат отвъд програмите Еразъм и програмите за обмен на ученици или студенти. Важно е гражданите да могат да обсъждат европейски въпроси, да се виждат, да се чуват. Каква е вашата позиция? Искате ли да ни подкрепите в тази ни инициатива? Така, щото да гарантираме по-голяма възможност за насърчаване на трансграничните срещи. Петра Камереберт. Ja, vielen herzlichen Dank auch im благодаря и от името на социал-демократите. Благодаря най-сърдечно за представяне на вашите приоритети в председателството. Един много богат букет от теми ни представихте и е, наистина доста амбициозни задачи са си поставили в следващото полугодие. Ето защо мисля, че е, единството, което можем да ви пожелаем е успех. Аз съм един от докладчиците по е, директивата, за която говорихте, както и Сабине и е, в следващото полугодие е, това ще формира до голяма степен дейността ни тук в парламента. Затова се радвам да чуя, че вие в председателството поставяте сериозно ударение върху е, тази е, директива и е, ще се погрижите именно в съвета да се придвижи и друго тази тема и заедно с Малтийското председателство от 1 януари, е, които от, ще поемат от 1 януари, е, ще работите заедно и се радвам отново, че е, така ще работим добре с Словашкото председателство защото предложението на, предложението на комисията е доста така задълбочено, но а, много бързо обаче трябва да се обработи, за да се стигне до съответните резултати, тъй като а, техническото развитие не чака и затова трябва много енергично да, да а, намерим разумни, но и а, дългосрочни решения, а, защото това са много важни въпроси за потребителите потребителите. Е, потребителите е, тук се явява и въпроса до каква степен е, са в състояние те да правят тази, това разграничение между линеарни и нелинеарни е, услуги, е, за да може да се гарантира равнопоставеност на всички е, участващи. Е, е и да съставим текстове, които ще са актуални в следващите 10 години. Е, така наречените е, бронирани срещу бъдещи промени е, решения да намерим и да предвиждаме развитието на нещата, а не да изпреварващо да действаме, а не обратното защото много често се случва, нали, ето имаме директива, но тя вече е остаряла и трябва отново да се преразглежда, модернизира, актуализира. Затова мисля, че е много важно именно в тази област на защита на потребителя, защита на младеща, но и при основните условия на произве, производство и, и е, разпространение на, на е, съдържание е, чрез медиите, разбира се, е, спазвайки принципа на медиен, е, медиен плурализъм, да в известна степен, доколкото е възможно, да намираме е, дългосрочни и трайни решения. Благодаря ви отново за готовността да работите с нас да се надяваме, е, че ще можем е, така енергично да придвижим е, въпроса. Колкото до Еразмус, Еразъм Плюс, това е тема, която напоследък много ни занимава. Забине Ферхайн вече спомена. Чуваме от много страни, че програмите трябва да се преработят. Ние в парламента винаги сме декларирали, че е, сме за упростяване на програмите, за по-добър достъп, достъп за е, това да се преразгледат е, старите проекти, да се види какво е, може да се излече от тях, Комениус и други. Е, тези е, е, и този успешен проект Еразъм Плюс да се е, да продължи да се подплати със съответните е, финансови е, средства, но преди всичко да се грижим да се подобри достъпа до тази програма. Затова наистина се радвам на обмена на мисли с вас и надежда, така се надявам, че ще имаме вашата подкрепа, ако не за този период, програмен период, поне за следващия програмен период да, да убедите съвета, да убедим съвета, че е толкова важно важна тази програма и за млади, пък и за по-възрастни, защото дават възможност, тя дава възможност да се събира опит в чужди е, страни, в чужди култури е, и е, възможност наистина да се формулират разумни бъдещи политики. И колегата, моля ви да се вместите във времето. Колегата Трупел. Благодаря ви за представенията както и плановете за бъдеще. Имам два въпроса. Първият също е за директивата за АВМ услугите. Казахте, че сте за предложенията на комисията, свързани с закрилата на малолетните. Едно от предложенията на Европейската комисия е платформите за споделяне на видео да бъдат част от реформираната директива. Исках да попитам дали сте за това, дали подкрепяте един такъв текст. След това въпросите за Еразъм Плюс, Творческа Европа и Европа на гражданите. Миналата година в парламента имахме резолюция за многогодишната финансова рамка и там ясно заявихме, че имаме нужда от бюджет за тези три големи програми, особено Еразъм Плюс и Творческа Европа. За това искам да попитам дали словашкото председателство е готово да подкрепи а, такива повече средства. А, също подкрепям въпроса на колегата Реберт. И в Германия, откъдето съм, и в други части на Европа чувам, че има много хора, които се интересуват от Еразъм в различните части на тази програма и Творческа Европа. И всички те се оплакват, че са много сложни формулярите, които трябва да попълнят за участие. Готови ли сте да работите с нас, да окажем натиск върху комисията за промяна в тази посока, за да може да улесним живота на хората и да могат да кандидатстват по-лесно? Тъй като искаме да стигнем до различни групи в обществото, често установяваме, че те не са удовлетворени и когато те не могат да кандидатстват, това не спомага за подкрепата им изобщо за целия Европейски съюз, тъй като те се разочароват. Ще направим дебат по оценка на големите програми и имаме нужда от промяна. Благодаря. Ще дам думата на министрите и след това ще дам думата на други колеги, ако имат въпроси. Заповядайте. Дякуем пекне за слово, дякуем за назор. Благодаря ви. Благодаря ви за идеите и за зададените въпроси. Към а, трите дами, които ми зададоха въпроси, и най-вече директивата за аудиовизуалните и медийните услуги. Не случайно споменах факта, че присъствах по време на второто преразглеждане на директивата. Независимо колко идеална директива приемем, промените в тази сфера са толкова бързи, че ще бъдем наистина доволни, госпожо Камераберт, ако третата директива поне доживее 10 години. Т.е. да бъде приложима без поправки 10 години, тъй като тази сфера е много динамична. 2006-2007 година дори не можехме да предвидим промените, които настъпват сега. Сега да се върна на вашите конкретни въпроси. Ще има, както казахме, конференция за закрилата на малолетните. И това е ясен сигнал, че това е един от е, основните приоритери за словашкото председателство. Като страна председател на ротационното председателство трябва да вземем предвид, разбира се, и становищата на отделните държави членки – но ние винаги сме подчертавали колко е важна регламентацията в тази сфера. Регулация, която е свързана не само с телевизионните услуги, но и с платформите. Така че становището на Словакия като страна председател е наистина да защитим малолетните и по причините, които изложих по-рано. Това е най-голямата публика, а, на аудиовизуални услуги, както и най-уязвимата. Затова имаме задължение да ги опазим. Гледах тази сутрин по BBC едно проучване, което се казва, че голямата част от съдържанието вече се наблюдава на смартфони, на интелигентни телефони, а не по телевизията. Така че в защитата трябва да включим различни платформи, не само услугите при поискване, но и платформи като YouTube, Tube и сходни. Госпожо Ферхаен, за нас въпросът за достъпността е изключително важен също. Трябва да приемем, че директивата в момента не включва изискванията за достъпност. Европейската комисия през декември излезе с проект за такъв текст, който включва АВМ услугите. Тези въпроси в момента се обсъждат на ниво работни групи в съвета за потребители и здравеопазване. Ако по време на дебатите се изключат аудиовизуалните и медийни услуги, ние със сигурност ще работим заедно с Европейската комисия, за да се насочим към този законодателен вакуум, който ще възникне що се отнася до изискванията за достъпност за хората с увреждания. И ако възникне такъв случай, ще включим достъпността в процеса на преразглеждане на директивата за АВМС. Благодаря. Господин Плавчан. Дякуем veľmi pekne за отазки. Благодаря за въпросите, които ми зададохте. Ще се опитам да съчетая отговорите на трите въпроса от дамите, които ми зададоха въпроси. И така, Еразъм Плюс е сред най-успешните програми на Европейския съюз. Ако добре си изпомням статистическите данни, благодарение на тази програма близо 3 милиона млади души са пътували ам, извън страната си и мисля, че ам, въздействието е огромно и върху целия Европейски съюз. Що се отнася до предложенията, представени от почитаемите депутати за увеличаване на бюджета. Словашкото председателство е за увеличаване на бюджетната перо за тази програми, тъй като това са едни от, едни от най-успешните програми, както вече казах. Що се отнася до администрирането на този проект или тази програма, не бива да се забравя, че тук са включени 7 програми, които преди това бяха отделни. Така че има много администрационни разходи. Има 16 е, електронни инструмента, които се използват за управлението на тези програми. Знам, че използването на тези инструменти за администрирането и управлението на тези програми е довело до намаляване на работата на хартиен носител, но от друга страна използването на тези инструменти отнема време Сложно е и съответно може да им се допуснат и грешки. Така че идната година вече стигаме до средата на тази програма и националните служби, които работят в тези програми, подготвят анализи е, на административната тежест, как се работи с програмата, проблемите, грешките, които възникват при работата с тази програма. И смятам, че след това вече ние ще можем да направим известни поправки, свързани с административната част. Това е свързано и с казаното от госпожа Ферхайен и проблемите, които възникват там. Предполагам, че ще има допълнително упростяване, що се отнася до администрирането на тези програми, не само що се отнася до прилагането им на практика, но и що се отнася до изпълнението. Благодаря ви. И аз ви благодаря за отговорите и сега давам думата на колегите. Колегата Здруевски, който е наш докладчик по бюджета, е, че много тежка задача в момент, в който този бюджет за култура и образование трябва да се увеличи задължително. Благодаря ви. И аз ви благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа министри. Аз Имам големи очаквания към словашкото председателство. Наистина големи очаквания, защото зная, че за Словакия културата и образованието са изключително важни. Затова гледам оптимистично на бъдещите постижения на вашето председателство. Имам два въпроса. Първият ми въпрос е следният. Председателството обикновено е период, когато можете да рекламирате своята страна и в Брюксел, и в самата Словакия – Различни културни събития могат да се организират, за да изненадате Европа положително. Какво сте подготвили, що се отнася до културни събития и какво можем да ви помогнем, за да проведете като мероприятие? Вторият ми въпрос, или той е по-скоро едно предложение към министра на културата. През 2012 година имаше един пожар в Краснохорк изгоря един замък, покривът изгоря, някои от експонатите изгоряха също. Спомням си, че беше много трудно да се получат средства за подновяване на покрива. Между другото, това е прекрасен замък. Европейската комисия постоянно урязва помощта за възстановяване на разрушени а, исторически монументи. А, може да си спомните и земетресението в Италия, където също имаше проблем с а, средствата. Така че трябва да се вземе предвид какво се случи в Краснохорка, за да знаем, че имаме нужда от допълнителни резервни средства, за да действаме бързо, когато има такива бедствия. Стискам палци Срещнах с господин министър, когато аз бях министър и зная, че вие сте една гаранция за висококачествена работа. Благодаря ви. Госпожа Либачка има думата. Бързо dziękuję. Висухалам с приемнощен obu. Много ви благодаря. С удоволствие ви слушах. Благодаря ви. Имам въпрос към министър Плавчан. В своето представяне вие говорихте за подкрепа за талантите. Това е един от основните приоритети. Може ли да ни дадете малко повече подробности за постигането на тези приоритети? Как ще стане? Децата често са жертви на неравенство още от ранна възраст. Как ще се борите с това? Вторият ми въпрос е по свързан с повече подробности. Говорихте за рамката за квалификации и нейното преразглеждане. Какво имате предвид, когато казвате това? И така, сега давам думата на колегата Шойдрова. Дякую, Já съм velmi рада, че tady са министри за Словенска. Много се радвам, че словашките министри са тук. Ние имаме толкова общо с тази страна. А, коментари. Най-пред... Имам няколко въпроса и коментара към вас. Първо за министра на културата са въпросите ми. Няма да се върна на директивата за АВМ услуги. Мисля, че говорихме, след това вие в своите отговори я засегнахте. Искам да говоря за Европейската година на културата. Вие подчертахте, господин Здруевски също я спомена. Какво смятате да направите, какво ново ще се случи? Европейската година на културата е едно предизвикателство, което трябва да бъде много добре подготвено. И програмата Творческа Европа ще допринесе за тази година. А, трябва също така да направим така, че 2018 година да бъде подготвена с едно съсредоточаване върху финансова подкрепа за конкретни мероприятия. Трябва да говорим наистина с европейските граждани и да подчертаем културното наследство на Европа. Колкото по-бързо започнем да се подготвяме за това, толкова по-добре ще се представят отделните държави и отделните събития. Важно е да започнем в, в максимално кратки срокове. Това е моята молба към вас. И господин Плавчан, благодаря ви за приоритетите, които въведохте. Смятам, че следващият 6-месечен период ще е период, в който ще работите с програмата за умения. Има две препоръки. Едната е рамката за квалификации, другата е препоръката за въвеждане на гаранции за новите умения. Говорим за преразглеждане от една страна, по другата имаме нов документ. Сега не съм запозната с подробностите, но това е една огромна задача, с която трябва да се справите. И новата програма за умения, или програмата за нови умения, извинете, включва един въпрос, а, а, който е свързан с следното. Признаването. Признаването на уменията на вишистите. Като че ли забравихме процеса от Болония. Искам и се, ако може да кажете няколко думи и за това, тъй като Болонския процес а, свързва Европите, Европа, той свързва академичната общност. Не може да се забравя той, особено когато се работи и по нов документ. Европейският парламент ще работи по тази тема, ще подготвим свой доклад и аз съм убедена, че ще подобрим качеството на текста, защото смятаме, че за бъдещето на Европа, за по-доброто образование, за по-високата пригодност към заето, това е изключително важно. Благодаря. Е, Благодаря много. Госпожа Смолкова има думата. Благодаря. Нека да се присъединя към е, колегите, е, които са оптимисти за словашкото председателство. Познавам и двамата министри от доста време и смятам, че е, може да им се вярва, че ще се изпълнят обещанията. Много се радвам, че министър на културата подчерта голямото значение на културата – в Европа в наше време, защото се сблъскваме с много трудности и забравяме за културата, забравяме, че всъщност е, противоотровата за много форми е, радикализъм и крайни е, политически убеждения са именно е, е именно в културата. Затова много се радвам, че поемате своите ангажименти в тази област и ви вярвам за министър Плавчен. Той направи коментари, свързани с политиката в областта на младеща. Пътувах до Страсбург, където е имахме възможност да се срещнем с младите. Те са изключително формирани. Радвам се, че ще направите нещо, за да ги въвлечете повече, че ще има орган... конференция в Кошице, в която и аз лично ще участвам. И а, е важно да има прозрачност спрямо гражданите. Това е важно и в областта на политиката за младите. Сега за а, талантите и аз исках да задам въпроса, а, който колегата от Польша зададе. Колегата Еванс има думата. Благодаря. Благодаря за направените изказвания. Радвам се, че обърнахте особено внимание на културното многообразие в своето изказване, госпожа Мадирич. Гос, господин Мадерич, извинете. Нека да ви кажа нещо. Вие тук идвате в парламента и можете да говорите на своя език, обаче аз съм от Уелс и Уелския има съофициален статут, а не пълен официален статут за език на Европейския съюз. Затова аз тук не мога да говоря на Уелски. И затова е важно да говорим и за положението на миноритарните езици. Ако искаме хората действително да се чувстват включени, трябва да използваме действително трябва, техните езици. Трябва да им говорим на техния език в буквален смисъл. Вторият ми въпрос е малко по-широк, свързан е с един от трите принципи на Европейското председателство а именно постигането на реални резултати, за да се докаже пред европейските граждани, че съвместния европейски проект има, е от полза за постигане на подобрено качество на живота. Аз съм от Великобритания, както казах и съвсем наскоро голяма част от Уелс гласува за напускане на Европейския съюз. Аз бях в кампанията за оставане в Европейския съюз, защото от културна, социална и економическа гледна точка това би било много по-добре за Уелс. Но това е референдумът вече се проведе и мнозинството иска да напуснем и за това се планира напускане. Тази връзка обаче е важно да се покаже на гражданите колко важен е Европейския съюз за тяхното ежедневие. В много а, а, области не успяхме да го демонстрираме. Има различни причини за това, но като цяло има сериозни проблеми за целия Европейски съюз, но особено за тази е, комисия, в която работим по въпросите за младите, които имат е, голямо значение за бъдещето на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Колегата Жуло има думата. Благодаря, госпожа председател. Господин министър, искам да се спра на доклад, който обсъдихме тази сутрин. Става дума за достъпността. В Европейския парламент обръщаме особено внимание на правата на хората с увреждания и на достъпа до културни продукти на хората с затруднения, увреждания в зрението. През 2016 година гласувахме по резолюция на свързана и с договора от Маракеш, който има за цел да улесни достъпа до книги за хора с затруднения с зрението. Обаче, е, нека да ви припомня, че три месеца по-късно този е, договор все още е блокиран в съвета. Канада вече е ратифицирала този текст. Това е текст, който може да е обединяващ текст за Европейския съюз. Е, да, а, и много а, е, съм е, изненадан, че това се бави в съвета. Нека да ви припомня, че Северна Корея, да, Северна Корея е една от страните, които вече са ратифицирали договора. Дори тя. Така че, моля ви, поемете ангажимента, вашето председателство да се бори и за възможно най-бързо разблокиране на положението в съвета и ратификация. И по отношение на реформите, които ще бъдат представени през есента, ви моля да поемете ангажимент договора от Маракеш от тук нататък да бъде включен в реформите на правото в областта на авторските права. И накрая колегата Вента. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, нека да благодаря за това, че очертахте приоритетите. Аз лично много се радвам, че един от вашите приоритети е спорта и дипломацията в областта на спорта. Радвам се, че заявявате, че и, и че спортът е важен за социалното приобщаване на бежанците. Много се радвам, че говорите и за откриване и насърчаване на развитието на таланти. И така, кратък въпрос към, госп... към министър Плавчен. За мен всичко това означава да има обучение и а, подпомагане на развитието на а, тези хора, които имат таланти в, не само в спорта, но в други области. А, как ще може да се е, направи това, да се развиват стандарти, е, талантите на младите хора? Какъв е вашият подход? Благодаря. Давам думата на двамата министри веднага, но ще добавя няколко въпроси. Силно видяхте с какъв интерес con Бяха следени вашите представения, видяхте колко теми са в дневния ред на вашето председателство и на нашата комисия. Така че много ми се иска да мога да разчитам на словашкото председателство по три основни въпроса основно. Първо, директивата за АВМ услугите. Както казаха колегите, искам да припомня, че тъй като през септември ще бъде представен проекта в нашата комисия, ние ще работим, разбира се, много, за да достигнем до края на годината. Тоест, надяваме се до края на годината да е готова във вашето председателство едва ли не ще озряла позицията на Европейския парламент, така че се надяваме министра да ни подкрепи и цялото ви председателство. Излязоха темите за равните възможности на операторите, опазването на малолетните, както и словото на омразата, което да бъде разширено, да не бъде елиминирано от контекста на директивата за АВМ услугите. След това достъпността е един изключително важен а, въпрос и според мен може да има добра, а, синх... добър синхрон там. Ще дам първо думата на Европейската комисия, казва председателката. Също ни притеснява годината за културното наследство. Комисията не ни е изпратила документ. Чакаме това предложение, защото парламента и съвета трябва да вземат решение. Комисията трябва да улеснява. Затова ще бъде много важно да ни улеснява своевременно. Бюджетът не намерихме нито едно евро, така че тези два въпроса ще ги зададем утре на колегата, с колегата Здоровски, който е докладчик по бюджета вие ще присъствате. Много ви моля да ни помогнете с това ни искане. Немислимо е след битката, която направихме, за да може 2018 година да стигнем с всичко това, което цитирахте, символичната роля, която е много важно, гледайки към целия свят, защото в крайна сметка това е културното наследство, то е световно наследство и комисията не задели нито едно евро за него. И ако си мислите, че ще го а, включите в Творческа Европа, си правите лошо сметките, защото има програми, които са под средствата, като им се полагат. Така че формално повдигам тази тема. Мисля, че ще го обсъдим. Хубаво да напишем и едно писмо направо на Юнкер. Трети въпрос. Културната дипломация. Аз ще бъда докладчик в тази комисия. Ще го направим заедно с комисията по външни въпроси. Хубаво е да видим а, колко сериозно се занимава Европейския парламент с тази тема и е важно, както каза колегата Здоровски, с колегото и направихме един пилотен проект по въпроса за кризата и за разрушаването на културното наследство в Средиземноморието. Ще кажа на другите колеги, имахме една среща в Страсбург с комисията Макреш, казва председателката. Машрек. Машрек. Винаги бъркам. Та, Машрек. И имахме като гост един сирийски археолог, който е в Страсбург, в изгнание, един експерт по безпилотните летателни средства и 3D. И те, какво, като доброволци и с тези безпилотни средства документират това, което се случва, например, в Палмира – след нападенията, защото за съжаление и в момента се разрушават. Дори военните от Сирия разрушават културни обекти. Така че са спешни въпроси. Ще бъдем много благодарни, ако министър на културата е, ни подкрепи. Той показа, че иска да работи с парламента по тази тема, но нека да започнем с средства. Средства, които да бъдат за такива бедствени или специални случаи, за да се направи евентуална реконструкция, документация на а, разрушени или откраднати културни обекти. И Европейската комисия трябва много, много бързо да ни представи директивата за вноса на културни артефакти в Европа от трети страни. Вече цяла година я чакаме тази директива. Така че много ви моля да кажете нещо и по тази тема. Също така е много важно това, което каза министра на образованието. За спорта сега ние много сериозно работим в тази тема, имаме един доклад, направихме много интересно изследване за двойната кариера, една тема, която бе повдигната от Вента. Това ще бъде полезно а, и за вас. И наистина на последно място имаме една огромна тревога, свързана с бюджета. Другите колеги също го казаха. Еразъм трябва да бъде защитен, защото наистина постигнахме повече ресурси. Те не са достатъчни, но така ли иначе имаме повече ресурси благодарение на активното ни участие. Но творческа Европа и Европа на гражданите са под възможностите а, да отговорят на търсенето по Творческа Европа имаме 11% на прияти про проекти на, по Европа на гражданите. Това е годината, 2016 когато може да се обърне тенденцията за следващото, следващата рамка. Парламента ще излезе доклад за прилагане, свързан с тези програми. За първи път правим такъв доклад и мисля, че това ще помогне и на председателството, ще помогне и на Европейската комисия след това вече да ориентират своята оценка, с която ще излязат през 2018 година. Това е нова роля, много значителна роля, която изпълнява Европейския парламент и може да го изпълнява всичките си комисии. Много се извинявам, но исках да го припомня, защото има обща стратегия и се надявам вие да ни подкрепите. Сега давам думата а, на двамата министри за отговор. Първо на господин Мадярич и след това на господин Плавчан. Заповядайте. Ďakujem za slovo a ďakujem predovšetkým Благодаря, госпожо председател. Благодаря за интересните въпроси и предложения. Нека първо да благодаря на госпожа Смолкова за изразената подкрепа. Надявам се, че а, наистина аз и останалите министри в словашкото правителство. Няма да ви разочароваме. Господин Здроевски зададе въпрос, който показва, че е изключително добре информиран по въпросите на културата в Централна и Източна Европа. Аз имах честа да работя с него, с него и а, високо го оценя важен е въпросът за финансирането на културата. Културните събития са важни, важна е културната дипломация, включително и извън Европейския съюз. За страната председател културата е възможност също и да се развият добри отношения в рамките на Европейския съюз. Е, културата на Словакия не е много добре позната в Европейския съюз и за това подготвяме множество събития в Словакия и в чужбина. Ето, например, на 7 юли тук е, имаше един концерт е, за началото на словашкото председателство. Има и едно друго мероприятие, което искам да спомена като добър пример за културно сътрудничество между холандското и словашкото председателство. Преди две седмици в един музей в Братислава съвместно с холандското председателство открихме една изложба на Жоан Миро и колектива Кобра съвместна изложба а, и а, е, холандския министр на културата беше там. показваме, че си сътрудничим, показваме, че можем да доведем неща до успех. Е, по директивата, която споменахте, възнамеряваме да работим възможно най-целенасочено за нейното придвижване напред. През септември ще бъда в Рим. Там пък ще открия изложба, представяща готическо изкуство от Словакия. А що се отнася до културната катастрофа в страните засегнати от война, благодаря за вашия коментар. Действително сериозен е този проблем и затова трябва да си сътрудничим с всички страни, които могат да се включат в неговото опасване. В Що се отнесе до казаното от госпожа Шойдрова, също чакаме предложението, което трябва да бъде представено от господин Наврачич и след това ще можем да се занимаем с темата. Разбира се, трябва да говорим и за финансирането. Ако средствата не са достатъчни, това ще остане само думи на хартия. Благодарни сме за сътрудничеството на Европейския парламент. Може да се наложат някои прехвърляния между бюджетни редове и функции – но тъй или иначе е, организират ли се по такъв начин приоритетите, вече ще има задължение за предоставяне на финансиране. Е, Европейската година на културното наследство е важна не само за културата, а и е свързана с множество проблеми, с които се сблъсква Европа в момента. Миграцията, социалните въпроси, економическите проблеми. Госпожа Еванс засегна въпроса за малцинствените езици. Словакия е една от страните, в които има големи малцинства, които имат своите права на образование и е, култура. И по време на председателството няма да бягаме от е, тази тема. подготвяме специален културен фонд за подкрепа на малцинствените култури, което включва и подкрепата за малцинствените езици. От историческа гледна точка, всъщност за първи път в Словакия имаме управляваща коалиция, в която участва и националистическа партия и партия на холандско, на унгарско, извинете, мълцинство. Нещо, което показва, че има желание за такова сътрудничество. Господин Жило спомена въпроса за достъпността и споразумението от Маракеш. За нас това е много важна тема. Важно е да се вземат предвид правата на хората с увреждания, хората, които имат затруднения при четенето. Да, действително има блокиране по темата, но след решението на съда нещата ще се придвижат напред и сме готови да обсъдим темата като част от работата на председателството и да придвижим предложението на комисията напред, за да може споразумението да бъде ратифицирано възможно най-бързо. Това бяха въпросите, които бяха зададени към мен. Благодаря, давам думата на министър Плавчан. Благодаря. Що се отнася до въпроса за таланта, зададен от господин Вента, госпожа Смолкова и госпожа Либацка, и въпроса за неравнопоставеността, коя, кой, която засяга деца, децата от много ранна възраст. Много добре знаем как неравенствата водят до отрицателни въздействия за цял живот. Затова за словашкото председателство един от важните въпроси е откриването и насърчаването на развитието на таланти. Не само онези, които вече показват някакъв талант, да кажем в спорта или пък в математиката, или пък ученици, които вече участват в някакви конкурси, международни или национални. Искаме специални усилия за откриване на таланти, за да се обърне внимание на качествата на децата, на, на техните характерови особености, да им се покаже е, тяхната уникалност, това, което е ценно и което може да има от полза по-нататък през техния живот. Има конференция за развитие на таланта през септември в Кошица и там ще се занимаем и с двата аспекта на темата. Талантите на децата, които вече са показали талант в някаква област, е, трябва да се насърчават, но също трябва да работим и за откриването на все още неоткритите таланти на други деца. Що се отнася до европейската рамка за квалификациите, нека да ви припомня, че условията на пазара на труда изискват непрекъснато развитие на нови умения. И работодателите непрекъснато търсят нови умения у своите служители. Така че е, рамките за квалификацията и на европейско и на национално равнище трябва да бъдат насочени към подобрение на квалификацията на хората на пазара на труда в Европа, за да могат да отговарят те по-добре на търсенето. За това Словашкото председателство ще действа като добросъвестен посредник за преразглеждане на рамката за квалификациите на европейско равнище. По въпроса на госпожа Шойдрова във връзка с пакета за уменията ще публикуваме програма за модернизирането на висшето образование. И не, не сме забравили болонския процес. Всъщност, аз представлявам Словакия в групата за последващи действия във връзка с поразумението от Болония и внимателно следим постигнатите резултати. Срещаме се два пъти годишно. Обсъждаме и въпроси, при които има някакви припокривания. Да кажем, между документи на комисията за модернизирането на висшето образование и препоръки във връзка с процеса от Болония. Изготвени са множество документи има важни теми, по които може да се работи за подобряване на качеството, включително и на образованието и обучението на учители. Ние, нашето председателство, ще обърнем внимание на въздействието на университетите и висшите училища в техните региони. Да има по-добра връзка между бизнеса и образованието, за да може по-добре да се развият регионите. Благодаря, се, благодаря за поясненията, тъй като различните колеги и имаше и апел от министрите и от мен самата. Говорихме по темата, искам да помоля комисията да се изкаже. Особено темите, които аз зададах в началото. Знам, че имаме Филип Ван Депул тук, той е ръководител на звено в ЕАК. Uh, thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател. Ето тук съм в дъното. Благодаря и на двамата министри за интересните изявления и за дискусията. И искам да се върна на една тема, която беше повдигната. Предложението да се вземе решение за Европейска година на културното наследство през 2018 година. Тук искам да подчертая, че комисията е доста напреднала при разработването на предложение по темата и се надяваме, че ще може то да бъде прието своевременно, така че и съветът и парламентът да могат да започнат да работят по него от септември нататък по време на словашкото председателство. Благодарим за подкрепата в Комисията по култура, както и в съвета на това, за това предложение се надяваме, че процесът ще се развие достатъчно бързо, решението да бъде прието и държавите членки да могат да се подготвят достатъчно добре още от началото на Европейската година, т.е. 1 януари 2018 година. И а, още нещо, което а, да, искам да спомена. Бюджета. Знаем, че има а, настояване и не случайно и от страна на парламента, и от страна на съвета да има адекватни ресурси за тази европейска година. Ще видим какво ще се включи в предложението на комисията, но мисля, че това принципно е много важен въпрос, по който трябва да работим през следващите месеци, за да се намери решение за адекватни ресурси за Европейския съюз. Това е много важно за нас. Благодаря. Да, разбира се, винаги на нашите рамене трябва да бъде това да си задействаме средства за култура явно. Благодаря ви за изказването. Давам думата на Петра Еверт. Става дума за законодателна процедура, която отнема време. Надявахме се преди септември да ни изпратите документа. Заповядай, Петра. Ja, äh, Ich gebe zu... Благодаря. Признавам, че наистина е, това ме провокира да взема думата отново не би трябвало да е толкова трудно. Когато знаем, че е, сме единни, парламента, съвета, а, а комисията, а, на комисията са и нужни месеци да излезе с предложение, трябва да кажем, много ви моля да побързайте да се придвижат нещата напред. Изведнъж се казва, че парламента и е, съвета трябва да бързат, а комисията бави топката не би трябвало да е толкова трудно. Е, месеци бяха нужни, за да имаме пред себе си текста и ние отчаяно се опитваме тук е, да е, прокараме една бърза процедура. Комисията очевидно не, не бърза и не действа достатъчно енергично при изработване на такова предложение. И междувременно ние си мислим откъде ще намерим средствата за следващия бюджет. 18-та година тропа на вратата. Трябва да е, отново искам е, най-така е, настойчиво да помоля комисията и да настоявам бързо да излезат с това предложение, за да можем в крайна сметка да почнем да работим по него и да го придвижваме напред естествено condivise da tutti noi. Мисля, че всички сме съгласни с казаното. Благодаря на министъра това, което каза за съвета. Европейската година, 2018 година е нещо, което обсъждаме отдавна. След имаше блокиране на идеята, след това се рестартира. Имаше една група за размисъл която за всички правителства и която беше разработила основата, така че има предварителна, подготвителна работа. За това е важно да се направи това. Трябва да усилим, да засилим скоростта и до юли нещата да излязат. С подкрепата на председателя Шулц тъй като комисията Юнкер беше глуха по този въпрос, аз задействах нещата и той ми помогна. Аз наистина казвам, комисията губи време. Трябва ресурси за 17-та. Има, трябват ресурси за 18-та година. Различните държави членки много се интересуват, искат да си сътрудничат, искат да насърчават предлагането на предложение. Така че малко по-бързо, моля ви. Добре, стигам до тук. Разбрахме се, мисля, че кой какво иска да каже. Ако е необходимо, ще изпратя писмо на комисаря, защото нещата трябва да се правят, да се действа и не трябва да се стигне до края на септември без предложение. Не може да се допуска. Много ви моля и на комисаря да се каже. Искам сега да благодаря на двамата министри за времето, за интересните предложения от Словашкото председателство. Както виждате, тук има предложения, ясни идеи. Виждате, че колегите много се вълнуват. Надявам се и в комисията, и в съвета, както и в Европейския парламент, тези сектори да получат много повече внимание, видимост и по-задълбочен анализ. Благодаря ви за присъствието. колеги, we have a very important thing to, to, see, to do. Уважаеми колеги, имаме важна работа. Now there is a, a report. the draft report. The draft report on budget. Oddio mio, oddio, oddio, oddio. Beh, please. Vabbè, aspetta. Five minutes. Two minutes. Two minutes. Почивка две минути. Also, if you can take the floor, thank you. Моля, заемете местата си, колеги. А, импортанте е... Така, имаме много важен текст, представен от докладчика по бюджета за 17-та година с Друевски. Както знаете, процедурата предвижда три становища. Едното за мандата за триалога, който вече бе прият през юни и това ще даде мандат за преговори между институциите по бюджета. Следващата стъпка ще е през септември, когато ще гласуваме по измененията. Крайният срок за изменения е 14, т.е. утре. Знам, че са малко сложни сроковете, но вече съм го казала на колегите мисля, че още на 1 юли ви го съобщихме. Много ви моля да спазите крайния срок. Ако някой не успее, може да излезе след това директно с изменения пред комисията по бюджет. Мисля, че до 5 септември. Нали така? Да. Добре. Сега... И така, утре е крайния срок, казах го. Давам думата на господин Здруевски и след това на колегите. Пани przewodnicząca, шановни колежанки и колеги. Уважаеми колеги, нямаме много време. 11.20 е, така че ще бъда съвсем кратък и ще се занимая само с най-важното. Първо, по процедурата. Госпожа председателят вече ви даде информация за крайния срок за подаване на изменения. Виждате, че срокът е много кратък. Също така трябва да имаме предвид, че когато работим по тази тема, сме поставени в доста трудно положение. Всъщност, оказва ни се натиск. Много от докладчиците трябваше да излязат с становище, въпреки че бюджетът не беше на разположение. Аз отказах да го направя. Чаках да се публикува проект от бюджета. Чаках документа да ни стане на разположение. Комисията успя да го направи в рамките на срока, но почти накрая. И така, това проекто становище е изготвено възоснова на действителния проект от бюджета, не очакванията, какъв ще бъде той. По отношение на средствата за Еразъм Плюс съм доволен, няма урязвания, 16% увеличението, това е най-голямото увеличение. Що се отнася до Еразъм Плюс също така, са намалени някои непокрити плащания. А, но това не е така при други. Креативна Европа, Европа за гражданите, там бюджетът е малко увеличен, но поради факта, че е имало резерв за други програми, тези промени не са задоволителни. Вчера разговарях с госпожа Коста. И а, е, говорихме каква да ни е стратегията. Има а, е, малки промени в, количество, в сумите, обаче те са много важни за тези две програми. Има елементи, които липсват, особено средствата за новите пилотни проекти. Някои пилотни проекти бяха а, е, успешни, но няма как да се предостави постоянно финансиране. Няма финанси. Освен това, не сме получили нови средства за нови подготвителни действия и пилотни проекти. Затова заявяваме следното. Представеният е, проекто бюджет бе представен с закъснение. Парламентът има определени срокове, които бяха определени така, че се наложи да работим под голямо напрежение и да, се, и да работим изключително бързо. Не може да се работи и така. На второ място. Приветстваме промените, свързани с Еразъм Плюс. Това не е огромен успех, но все пак е успех. На трето място изразяваме своето безпокойство, тъй като няма предвиден марш за пилотни проекти. Това ни притеснява. И накрая, тероризма и миграционната криза показват, че културната дипломация трябва да се засили. Европейската комисия подчерта тази необходимост в своето съобщение за медиите, нещо, което трябва да се приветства. И накрая, както каза госпожа Карвард, настояваме за средства за 2018 година, тъй като трябва да се подготви Европейската година за културното наследство. Спирам до тук. Няма да се спирам на повече теми, тъй като нямаме време. Благодаря. Благодаря, колега Здроевски, за това, което подчертахте, което е свързано с стратегията. Трябва ясно да заявим всичко това за бюджета 2016 и 2017. Ще говорим и с координаторите за това днес, тъй като е напълно неприемливо да се допускат определени неща, особено рубрика 3, където няма никакви маржове вече и където Европа за гражданите и творческа Европа са под изисканото финансиране и там се създава изключително голямо напрежение. Много е сериозен проблем. Трябва да проверим дали по трета рубрика ще има възможност за увеличаване на горните граници, тъй като не можем да се вместим. Това е нещо като битката на бедните. Имаме социални, иммиграция, какво ли не, и всички имат нужда от средства. Давам думата на колегите, които поискаха. Докладчиците сянка най-вече. Колегата Моргано е прав. Благодаря. Първо искам да благодаря на докладчика Европейския съюз преминава през един сложен период е, и трябва да кажа, че след излизането в Брексит нещата продължават. Така или иначе обаче продължаваме в сектора на образованието, на професионалното образование, на културата и е, имаме желание за повече резултати, но тези резултати трябва да бъдат постигнати, а за постигането им трябва пък финансиране. Съгласен съм с докладчика, че трябва да се подчертаят увеличаването на Еразъм Плюс като бюджет. Има обаче е, два недостатъчно финансирани средства Европа за гражданите и Творческа Европа. Искаме средства и смятам, че всички заедно, като Комисия по култура, трябва да поискаме тези средства. Ако са заложени цели за този сектор, ресурсите за постигането на тези приоритически приоритети, които са общи политически приоритети, трябва да има една, е, достатъчни средства. Защото ако не питаме ясно, мисля, че е, ще се реши, че нещата сами ще се оправят и никой не бива да настоява. Не е така. Мисля, че вътре в комисията всички са на това мнение, особено що се отнася до работните места за младите, които трябва да са качествени, когато говорим за растежа, всички сме съгласни, както и културната и творческа индустрия. Говорили сме по тази тема, след обяд пак ще говорим по темата. Всички знаем, че ако искаме младите да се приближат, приближат до Европа, да участват в обществен живот, да бъдат активни граждани, ако искат да създадат приобщаващо общество, трябва да говорим за култура. Така че образованието, спорта трябва да бъдат в центъра на нашето внимание. Имам предвид и за мигрантите, и за бежанците, не само за нас самите. По тази тема трябва да се съсредоточим и трябва да вървим в посока постигане на ясни резултати, що се отнася до целия сектор – Европа, творческа Европа и Европа на гражданите. Имам едно предложение, ако ми позволите, за Еразъм Плюс. Знам, че имаме проблеми там, свързани с националните агенции, особено белгийската, защото тук има много искания от различни НПО. Обеден съм, тъй като бе увеличена малко сумата, но това не е конкретен проблем за Белгия. Трябва част от бюджета по второ действие може да бъде използван, за да се избегват такива проблеми в Белгия. След това културната дипломация. Ясно е записано това, да. И мисля, че все повече трябва да говорим за тази дипломация. Докладчикът е прав. Той казва, че имаме година на, научно, на културното наследство. Ами добре, трябва да има инициатива в тази сфера. Съгласни сме с него. Що се отнася до пилотните проекти? Като група на социалистите и демократите, макар че няма официална оценка от страна на Европейската комисия, ние ще повдигнем въпроса тук в тази комисия, за да няма забавяне, защото пак може да има да е забавяне. Трябва да добавя, че въпросите за бюджетите и на Европейския съюз, и на държавите членки е, са много важни но трябва да гледаме чисто политически на този въпрос. Политиката трябва да се справи с това, трябва да се намерят решения. Е, понякога човек оставя с впечатлението, че спираме и обясняваме какви са проблемите, а не търсим решение. Мисля, че един парламент трябва да даде тласък, е, за да може да се разгледат основните моменти, критичните моменти и да погледнем проблемите в очите, за да ги преодолеем. Иначе ще бъдем в омагиосен кръг и не само за 17-та, но и за 18-та и 19-та година ще си повтаряме едни и същи неща. Така че не бива да се допуска това. Трябва да има решителна инициатива. Благодаря. И аз благодаря за тези предложения. И сега давам думата. Е, Господин Джамбаски. Благодаря ви, госпожо председател. Знам, че фамилията ми е трудна за произнасяне, така че съм свикнал. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми колега Здруевски. Бюджетът трябва да бъде предмет на обширна дискусия във всеки един парламент. Но като че ли тук при нас в Европейския парламент тези дискусии преминават по-скоро незабелязано и по-скоро форма, формално. Забелязва се опит за предварително взето решение, поне за парламент. Истинските дебати обикновено се случват в съвета, където всяка от държавите се опитва да защити интереса си а самият Европейски парламент желае увеличение на бюджета. Аз също, както и всеки един от нас, би искал повече средства за своята държава, но трябва да, и трябва и да можем да гледаме реалистично нещата и да преценим къде може и трябва да се харчи и къде не е удачно в момента. Давам за пример месечното местене на парламента в Страсбург. Едно много-много скъпо политическо решение. Трябва да бъдем реалисти и да виждаме къде наистина може да случи увеличаване на средствата и къде не. Позицията на моята група е за устойчиво финансиране на бюджета на Европейския съюз, ефективна бюджетна политика и концентрация на ресурси за важните проекти на Европейския съюз. Нужни са реформи в бюджета на Съюза, за да може да се отговори на съвременните предизвикателства, особено след резултата от британският референдум. Смятам, че всяка една инвестиция в областта на образованието, обучението, научните изследвания може и ще води до потенциално генериране на нови работни места и растеж. Не винаги е необходимо механично увеличаване на бюджетите, чисто и просто ефикасно изпълнение и концентрация на проекти, които ще ни донесат добавена стойност. Благодаря за вниманието. Е И аз ви благодаря. Следващия оратор е колегата Трупел. Yes, thank you and thank you to the rapporteur. Благодаря на докладчика. А, бих искала да се средоточа върху въпроса с трите крупни програми. Многократно вече говорихме по този въпрос. Дори да има увеличение на бюджета за Еразъм плюс не е достатъчно, защото сега с въпроса с беженците видяхме как стоят нещата. Е, наистина Еразм плюс и е, Creative Europe е, имат нови нужди в резултат на тази беженска вълна но трябват е, ни допълнителни източници за финансиране на тези програми. Затова предлагаме с 15% да се увеличи Erasmus+, е, е, Creative Europe също, защото с 20% е урязан бюджета. И дори да отидем над въпросните тавани, мисля, че по политически причини ние като комисия по културата сме, смятаме, че трябва да има завишен бюджет за тези програми. Би трябвало да се борим за това. Няколко а, е, неща във връзка с пилотните проекти. Няколко неща сме предложили, но е, очевидно ще излезем с общо предложение за пилотите проекти е, е, и въпроса за подсигуряване средства на Euronет. Важно е по отношение на комисията да дадем ясно да се разбере, че ние настояваме за това и че няма да приемем е, при, е, изпълнение от страна на комисията е, без е, пренебрегвайки това, което ние бихме искали по Euronет тази мрежа от радиопредавания е, е важна е, за нас и искаме, е, ето защо Комисията по култура би трябвало да се ангажира много ясно, категорично с това. Благодаря. Разбира се, трябва да бъдем много амбициозни с този бюджет, но не е напълно си права. Колегата Марагал. Sí, gracias, presidenta. No, solo para, en fin, además de confirmar absolutamente todo lo que acaba de decir eh, la señora Truppel y las Благодаря, председател. Аз се присъединявам към казаното току-що от колегата до мен по конкретните предложения. Малко по-общо, ние е, тук работим в малко натъмно по това предложение, защото нямаме все още предложение от съвета. Е, работим по хипотетични е, данни отколкото е, за, за крайния резултат. Той може да е положителен, но има много въпросителни. Не, да не забравяме, че е, ние е, оглеждаме и средносрочния преглед на е, многодишна финансова рамка. Е, знаем, че комисията е заложила един таван но за парламента, е, различните комисии, включително нашата тази, е, ние трябва наистина да проявим повече амбиция е, по отношение на средносрочния преглед, особено когато става дума за различните тавани. Просто трябва да, да имаме е, вярното отношение към е, нещата. Разбира се, е, подкрепяме е, това, което се прави в момента. На прав път е, сме. Колкото до еразъм, нищо ново. Да не се увличаме обаче. Това, което получаваме, всъщност това, което беше обещано – и съм съгласен с госпожа Трюпел, че трябва да е, търсим синергия между Еразъм, Европейски, Европейски социален форум и е, младежката инициатива. Върху това е, трябва да се съсредоточим стратегията си. Градовете, регионите, провинциите трябва да потърсят възможности, за да обвържат различни ресурси. Е, често има такива, но не винаги се използват ефективно и, и е, подобаващо. Благодаря. Сега бих искала да дам думата на представител на комисията, който имаме тук от Генералната дирекция ЕАК. Заповядайте. Euh, Благодаря, госпожо председател. Комисията е, взема под внимание е, вашите предложения и е, за промени по текста. Трябва да припомна, че всъщност бюджет, особено за Разъм Плюс, е, значително е завишен е, последната година. Е, това е едно увеличение, което, увеличение, което е, до голяма степен се очакваше и ще продължи до 2020. 2020 вече сме ангажирали е, необходимите средства за следващата финансова перспектива, е, но нещата се ще видим как ще се развият нещата, тъй като текста е, се е, правят се изменения непрекъснато. Е, сега за 16-та направих много, за да компенсираме и изчистим неизплатени забавени суми, така че там отидаха средства, но за Erasmus Plus и Creative Europe от 2017 Искам горната граница, таваните да бъдат дигнати по тази функция. Пилотните проекти също бъдат поставени в риск. Драматично е положението. Както с колегата Звер ще кажем, това ще бъде годината, в която ще се реши бъдещето на програмите и преразглеждането на програмите. Трябва да се изпрати сигнал с този бюджет. Тук идват и нови елементи, например новите столици на културата. Там ще има реформа 17-та година. Увеличава се броя на участниците. Няма да са два града, а три града. Такът неща, които не биват от, отразени в бюджет. Свършвам до тук, тъй като много дълго говорих, но така ли, че исках да кажа, че тази тема е изключително важна за нас. Благодаря на всички изказали се, благодаря на комисията. Истин се надявам да работим добре. Благодаря на колегата Здроевски, както и на докладчиците в Сенка. Благодаря. And now, <laughs> ladies and gentlemen. А сега, дами и господа, ние продължаваме. Uh, we continue to our work in camera as uh, a for the coordinators meeting. Продължаваме в, в заседанието на координаторите. Ще ви помоля да напуснете залата.